Okay, we can start? So. И така, уважаеми колеги, можем да започнем вече с работата. Всички технически проблеми, надявам се, вече са отстранени. И се надявам, че няма да се появят до края на заседанието. Добре дошли на нашето последно заседание – преди коледните празници. Надявам се всички очакваме с нетърпение предстоящите празници. И така, първа точка от дневния ред, приемане на дневния ред. Тук бих искала да ви предложа по а, точката с съобщенията на председателя да ви кажа няколко думи за а, регламента КАПЗАД. а също така бих искала да оформя нашата позиция като Комисия по култура и как да процедираме от нук нататък с преговорите. Има ли други предложения по дневния ред? Очевидно няма такива. В такъв случай можем да считаме дневния ред за прият в този му вид. Преминаваме към втора точка. Съобщения на председателя. Тук езиковия режим има на разположение следните езици. Немски, френски, италиански, английски, гръцки, испански, чешки, естонски, унгарски, полски, български и румънски. И както обикновено трябва да ви припомня, че днешното заседание се излъчва директно и в интернет. Преминаваме към заключенията на координаторите от 22 ноември 2017 година. Заключенията на координаторите от 22 ноември 2017 година бяха изпратени на всички членове на Комисията по култура по имейл на 24 ноември изпратени. И а, срокът за предложения за изменения беше 28 ноември. В такъв случай тези тази информация се приема. Преминаваме към следващата подточка, а именно регламента за КАП-САД. Така или иначе, вие сте запознати, но нека ви запозная с гласуването в Юри по предложението за регламент във връзка с онлайн предаванията и за препредаването на телевизионни и радиопрограми, така наречения регламент КАП САД. На 22 юни, ноември, извинете, Юри прие доклада си и както знаете, съгласно член 54 от правилника, ние сме, нашата комисия и има споделени компетенции. Съгласно член 69c от правилника, се провеждат допълнително преговори в рамките на комисията Юри и миналата седмица на 29-30 ноември на мини пленарното беше отменено това решение и се очаква гласуването да се проведе на 12 декември. Ако парламентът не даде мандат на Юри за междуинституционални преговори, тяхното предложение за а, законодателен акт и съответния доклад ще бъде определен за гласуване през месец януари, за да се премине към първото четене в парламента. В този случай до 10 януари 2018 година 12 часа могат да се внасят предложения за изменения. След днешното заседание Следващото ни заседание е на 22 и 23 януари следващата година. И моята задача като председател на Комисията по култура е да ви информирам за какво става въпрос. Става въпрос за правото на Комисията по култура, съгласно правилника, да се проведе а, тази дискусия защото не, не са отразени голяма част от нашите препоръки по член 54. Бяха сравнени от секретарията нашите предложения по доклада и можем да установим, че на някои места комисията Юри не е приела някои от нашите предложения и те не са отразени в окончателния текст. С оглед на изтичащото време имаме три възможности пред нас и аз ще ви ги представя. На първо място днес бихме могли да проведем дискусия в случай, че внесените изменения бъдат гласувани с мнозинство в пленарна зала. И измененията, както и в миналото, са 1, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 23 и 25 които според нас са много важни и бяха внесени на 22 юни и да ги представим отново за гласуване в пленарна зала. Това са измененията, които бяха съгласувани с секретарията на култура и според секретарията не са отразени в окончателния доклад на комисията Юри. Най-вече по отношение на член 54 от правилника с поделените компетенции. Това е първият вариант. Вторият вариант е да изчакаме заключенията за сключването на споразумение за мандат и да не, да не провеждаме такава дискусия за окончателния доклад, а просто да излезем с извънредно заседание преди 10 януари и след това да видим какви са процедурите съгласно член 54. Или третият вариант е просто да не направим нищо и да изчакаме доклада на Юри, да се основа, основаваме на заключенията в Юри и да кажем, че са нарушени споделените компетенции в този случай. Аз бих искала да посоча, че настоявам за първия вариант. Смятам, че наистина на този етап не можем с мнозинство да гласуваме. Тоест в този случай трябва да се запази правото на Комисията по култура, без да това да се отразява на съдържанието. Нека още веднъж подчертая, че тук не става въпрос отново да стартираме тези противоречиви процедури, не става въпрос за отделни предпочитания на членове на комисията или пък на докладчика в мое лице. По-скоро трябва да отстояваме общата ни позиция, която по демократичен демократичен начин и с усилена работа сме постигнали в нашата комисия. Така че наистина трябва да се застъпим за нея в следващите етапи от процедурата и да това представлява нашата позиция като комисия по култура и това е окончателно приетата позиция на нашата комисия. И така, ако приемем този вариант на 12 декември да се отмени мандата за 12 декември на Юри, така или иначе всичко ще бъде решено до тогава а, и няма да има междуинституционални преговори, но въпросът е как да процедираме от тук нататък по тази тема. Както вече казах, според мен става въпрос да отстояваме правото и позицията на Комисията по култура. С Юри споделяме компетенции по всички тези аспекти. Нашите заключения и предложения според анализа на секретарията не са взети предвид към този момент, така че на този етап мисля, че мандатът в пленарна зала ще бъде отменен, нещо, което няма как да знаем със сигурност, но след това трябва в пленарна зала да се проведе отново гласуване, за да се отрази компетенциите на Комисията по култура. Толкова от моя страна за Бине. Аз бих гласувала за втория вариант, защото Смятам, че все още не е проведено гласуване по самия доклад и неговото съдържание. Смятам, че а, наистина можем да проведем едно извънредно заседание преди 10 януари, защото колегите от моята група са внесли предложения за изменения и смятаме, че те трябва да бъдат отразени. Не става въпрос само за гласуването на е, измененията от Комисията по култура, но и на отделните политически групи, така че смятам, че е разумно да проведем допълнителна координация, а не да да се хвърляме да гласуваме по нещо, което просто още не е оформено. Така че аз бих се застъпила за втория вариант, когато имаме тази възможност в началото на януари да проведем едно такова извънредно заседание, за да можем да изчистим темата. А, тук искам да посоча, че съм проверила вече. Първата седмица, работна седмица е а, седмица на политическите групи и а, остава само понеделник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 Знаех, че ще има такива изказвания, защото имахме подобна позиция и след лятната ваканция. И през лятната ваканция все пак времето е още е топло, но не ми се иска да откриваме така новата година с подобна атмосфера. Няма как да направим през друг ден от тази седмица, защото е седмица на политическите групи, няма капацитет с залите, няма как да осигурим такава зала зала. Няма как да работим във вторник, например. Бихме могли в четвъртък, но четвъртък е прекалено късно, защото е след десети. А, други срокове може ли да се отложи с един месец? председателката, помислихме и този вариант, но ще бъде трудно, защото няма възможност за организиране на извънредните заседания, защото в някои случаи това няма как да сработи и беше отменено и неприето като вариант. Ich würde das аз също бих искала да видя кои изменен... предложения за изменения са предложени от нашата група, за да може, мога да говоря и с други колеги и други координатори, за да видим кое ще бъде най-удачното решение. Силвия. Eh, Разбирам напълно предложението на госпожа председателката. Мисля, че наистина е добра идея да очертаем тези три варианта, но по различни причини, както ви казах вече, Петра, смятам, че би било по-добре да изчакаме самото гласуване в пленарна зала за мандата. Знаем много добре колко тежка и сложна е ситуацията и колко сложна беше по отношение на самото предложение, защото имаше много трудно сработване в самата комисия по култура по текста и за някои това не беше най-удачната крайна точка, за други вариантът беше приемлив. Така че мисля, че трябва да видим как ще се развият нещата от тук нататък и какво ще кажат колегите в други комисии, какво ще направят по този въпрос. Най-вече имайки предвид какво се случва и в съвета. Но не мисля, че можем да предрешим как ще се развият нещата по отношение на мандата с оглед на Комисията по култура. Това е по вторият вариант. И що се отнася до допълнителни разисквания в групите, мисля, че можем да включим и други колеги, защото има много различни позиции по темата. Благодаря. Не виждам други желащи да взема думата на този етап. В такъв случай, може би следващата седмица в четвъртък в Страсбург можем още веднъж да обсъдим въпроса, за да видим как ще протече и гласуването. Това също е вариант. Както казах, ако на 8 януари проведем заседание на Комисията по култура, може би ще бъдем тук много малко в, на заседанието и това ми е основното притеснение, че няма да постигнем никакъв резултат. Но можем бихме могли да се опитаме след гласуването в Страсбург да проведем заседание, за да говорим с колегите от комисията за да видим каква е тяхната позиция. Можем да организираме така, такова заседание в седмицата в Страсбург, да имаме още един, една възможност за обмяна на, на, на мнения, за да намерим компромис. Доколкото знам, други комисии също организират такива заседания в четвъртък сутринта, среща с координаторите, за да видим какъв е интереса бихме могли официално заседание да проведем, председателката. Да, но трябва да направим някакво заключение, да вземем някакво решение. И а, по кои изменения точно да се концентрираме. Добре, ще се опитаме в четвъртък сутринта да намерим време, не дълго заседание, по-скоро да имаме възможност да обсъдим съдържанието, защото става въпрос принципно да намерим отговор на въпроса, кои изменения от Комисията по култура и не са отчетени в окончателния текст на Юри, можем да настояваме допълнително да бъдат отразени и междувременно можем да се консултираме и с секретарията и с останалите колеги и тяхната позиция, защото секретариатът посочи, че наистина може да се подготви допълнително едно такова заседание и ще се опитаме наистина в четвъртък преди обяд да намерим такова време за кратко заседание. Добре, ще процедираме по този начин и ще изчакаме да видим какво ще бъде и гласуването в пленарна зала в а, а, вторник е гласуването. Добре. В такъв случай можем да преминем нататък към следващата точка от дневния ред. Преминаваме към гласуването. Днес гласуваме за изготвянето на позицията на парламента относно следващата многогодишна финансова рамка след 2020 година. Докладчик по становището е Хелга Трюпел. Тя се извини, че за съжаление няма възможност да присъства на днешното заседание. Внесени са 64 изменения и те, те идват от комисията по бюджет. И тъй като докладчика не е в залата, директно можем да преминем към гласуването. И така започваме с компромис 1. За. Може би още не сте се събудили. Против, въздържали се, приема се. Втори компромис. За. Против, въздържали се, приема се. Преминаваме към трети компромис. За. Против, въздържали се, приема се. 14 изменение за, против, въздържали се, приема се. 16, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, Нека направим проверка, защото ми се струва, че не е ясен резултата. Мисля, че се е отхвърля, но все пак нека проверим. Моля, гласувайте. Не работи. Моля, опитайте с друго устройство. <clears throat> Е Трябва да светне зелена лампичка. It's okay? No. Okay, then, uh, then we count, then we count. В такъв случай ще броим вашия глас отделно. Uh... Okay. Is... И така, край на гласуването. Okay, es war Ясно е, с, че с 10 гласа против се отхвърля. Проминаваме към компромисен вариант 4 за против. Въздържали се. Мисля, че се приема, но не ми не беше ясно. Компромис 4, моля гласувайте по електронен път. Jetzt doch. Okay, das war. И така, край на гласуването, 14 гласа за и един против. Добре, но не беше ясно. И така, компромис 5 да, за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към и Изменение 27. За. Против. Въздържали се. Приема се. 26. Моля да ме извините. 35-то поправя се председателката за. Против. Въздържали се. Приема се. 36 за. Против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 с голямо мнозинство се приема и сърдечни поздравления за докладчика. Сабине. Сабине. Може би това няма интерес за тази комисия, но мисля, че тук Искам да се извиня, че ще трябва да си тръгнем от заседанието, защото имаме друго заседание. Очертава се днешния понеделник, че е много натоварен. Да, разбира се, казва председателката и това наистина е още по-натоварено време преди празниците. Преминаваме с това към четвърта точка от дневния ред представяне на обзора на образованието и обучението от страна на Европейската комисия. Тук става въпрос за представяне на актуалния доклад за обзора, свързан с общото и професионално обучение, където се прави преглед на основните публикации на Комисията за развитието на обучението в Европейския съюз и напредъка на Европейския съюз и държавите членки по шест цели, определени като централни за Европейския съюз в областта на обучението и образованието. Ако трябва да напуснете залата, ще ви помоля бързичко и тихо да я напуснете. И така има няколко централни цели, които са определени, като например намаляване на броя на рано напускащите обучението и образованието по 10%, увеличение на участието на 30 до 34 годишните в образованието с 40%, ангажиране и увеличаване на броя на децата в ранно обучение на 95%, намаляване на ниските постижения в областта на четенето, математиката и науките под 15%, възможност за заетост на 82% с навишистите и също така ангажиране на вече дипломираните в последващо образование с 15%. При нас са господин Денис Краули и Ян Пакулски, които отговарят за този обзор в Генерална дирекция обучение и култура, които ще ни представят основните резултати от тази годишния обзор. След това ще има възможност за коментари и въпроси въпроси от страна на членовете на нашата комисия. Господин Краули, господин Пакулски имате 15 минути общо и вие ще прецените как да си разделите това време. Заповядайте. Uh, <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Това е шестото издание на обзора на образованието и обучението. Това са два тома анализи. Първият е, в Европейския съюз през граничен характер, а вторият разглежда главите 28 за всяка една държава членка. Колегата ми Кроули ще ви представи тази част от нашата публикация. Обзорът е представен на, а, е, ком, от комисар Наврачич на 9 ноември и както винаги е, нашето издание следва една много ясна структура във връзка с постиженията на държавите членки по 6 показателя в образователния сектор. Развитието на сектора се анализира и също така анализираме съответно разходите за сектора до образование в държавите членки. Конкретни характеристики винаги са водещи тази година основното е неравенството. Много важна тема в сегашното положение на Европа. Освен това, изданието тази година се съпътства и от няколко електронни продукти. За първи път има електронен вариант, който може да бъде четен в Kindle и на други устройства, където се разглеждат и отразяват най-добрите практики, има интерактивни карти и други примери. Много съзнателно решихме да представим едно издание, което е по-лесно за четене и по-интересно, може би, за нашите читатели. Сега позволете най-напред да ви запозная с основната цел. Европа, между другото, продължава да бележи много добър напредък. Жените във връзка с висшето образование, целите по по не напускане на училище преждевременно е, проявява една много ясна тенденция. Има, разбира се, и някои различия, както в рамките на държавите членки, така и между държавите членки. Що се отнася до резултатите от ПИЗА? Разочаровещи са те, както знаете. Това проучване е изключително важно, що се отнася до постиженията на 15-годишните млади хора в три области. Европа като че ли отстъпа, отстъпи, въпреки нашите очаквания. В две държави всъщност забелязваме наистина сериозен отстъп особено що се отнася до научното развитие и точните науки от 16% се стига до 15%, а разликите са съответно и до 20%. Що се отнася до инвестициите? Има така стабилно възстановяване, макар и бавно, във връзка с направените разходи виждаме, че увеличението е изключително важно за нас. Има ясни доказателства, че неравенствата в Европа остават факт. Образователните системи са разработили свои механизми да бъдат по-приобщаващи за учащите се, но предизвикателствата все още остават факт. Що се отнася до въздействието на неравнопоставеността върху заетостта. Ясно е, че има ясна връзка, корелационна, между учениците, които напускат още на средно ниво първите години образованието си и връзката с заетостта. 44% само на възраст 18-24 години имат трудова заетост в последствие, т.е. виждате сектора е доста широк, що се отнася до възрастта. Тези, които днес имат основно образование на 6%, 16% и когато сравним с по-висше образование 1,5%, т.е. три пъти по-малко. И има ясна връзка с риска за изпадане в бедност, социална е, маргинализация във връзка с е, съответно нивата образователни, които не са извървени. Що се отнася до неравенството? Различни измерения има то, в зависимост от държавата и разбира се също степента на постоянност е зависима от държавите. Има ясна връзка с миграцията също така. До 22,5% стига този показател в някои страни мигранти, първо, второ поколение студенти и ученици. И Както по-рано казах, корелационната връзка е много сериозна с социал-економическия происход на младите хора, което е изключително важен показател за техните постижения. На второ място образователното ниво на родителите играе съществена роля. И е, тези е, разлики са много съществени. Жените в Европа имат по-добро образование – но по-зле се представят, що се отнася до възможностите, които им се представят за образование. И ето на екрана виждате всъщност агрегатните нива за цяла Европа и разликата между половете почти 10%, що се отнася до заетостта, също около 10% е разликата – във връзка с слабо представящите се, отново виждате фактите, разликите между държавите, социалните групи, съответно уязвимите съм с доста по-низки показатели в сравнение с онези, които са в горните слоеве, що се отнася до економически и социален происход. И всичко това става все по-ясно, когато се анализират слабо представящите се в образователния сектор, разликите са значителни е, разлика между мигранти, немигранти и е, съответно различни слоеве от населението. Разбира се, аз няма да разглеждам всеки един отделен показател сега. Важно е всичко това, разбира се, що се отнася и до инвестициите в образованието. Поне 5% от БВП в Европа се инвестира в образователния сектор, но пак остават сериозни разлики между държавите членки. И разбира се, може да се запознаете много по-подробно с цифрите и данните в нашия материал. Сега ще дам думата и на колегата, който ще продължи и ще ви представи а, втория том от нашия анализ. Thank you, thank you, Madam Chair, for this Благодаря, госпожо председател. Искам само да ви кажа, да, виждам, че разполагате с двата тома от обзора. По-дебелия всъщност 20, е съдържа 28-те анализи на държавите членки. Тук се навлиза в по-голяма дълбочина в сравнение с казаното от колегата. И нещо изключително важно във връзка с неравенството е, че през тези 28 държави членки ставаме свидетели на неравенство дори и сред онези, които се справят най-добре. И освен това, не само следваме статистическите данни, когато правим нашия анализ, ние правим анализи на политическите мерки. В е, всичките държави членки се търси е, решение на този проблем с неравенство проблемите са различни, културите са различни също така, но публикацията е много полезна според нас, защото всеки се стара, разбира се, да направи най-доброто, както виждаме в анализа си във втория том от този обзор. Също важно е да се сравнат отдалните региони или пък социално-економическия срез от населението. Какво можем да кажем? Някои от аспектите, които Ян вече представи. Унези държави членки, които в ПИЗа изследването са с високи резултати. Финландия винаги добре се е представила, Естония също много добре напоследък, Ирландия, Словения, Полша. Да, добре справящите се, що се отнася до качество на образование, отлични постижения, също така същите държави имат и ниски нива на неравенство – Тоест, очевидно, качеството и начина по който се отнасяме към качеството е много важен показател. И това прави впечатление. Можем по същия начин да анализираме и най-слабо представящите се страни. Те, там има най-големите пропуски, що се отнася до социал-економическото измерение. Има и други критерии, разбира се, е, които крият в свои разлики и имам много категорично доказателство, например, за различието между момчета и момичета, що се отнася до участието и в висшето образование, също така и резултатите, които постигат на 15 годишна възраст, участвайки в ПИСА. Прави много сериозно впечатление това. А и други фактори, които не се очертават като тенденция, може би в Европа, но следва да се имат предвид относно а, училища, например, които винаги а, проявяват една отрицателна тенденция, що се отнася до успеваемостта. И така в първа част се разглеждат тези аспекти, след това се разглеждат във втора част ранно образование, училищно образование и се преминава към по-горните степени, включително и университетско образование. Сега важното, което колегата каза за финансирането. Наистина вярно е, че виждаме известно възстановяване в финансирането до нива преди кризата в две трети от страните, което е добре да се знае, и в една трета от държавите членки е, всъщност разходите в образователния сектор не са стигнали все още до нивото до 2008 година. И действително анализа трябва да стане още по-задълбочен в тази насока. Що се отнася до професионалното обучение – Сериозен анализ обръщаме, това е във връзка и с Генерална дирекция заето също така. И е, квалификацията, образованието е изключително важен елемент от е, цялостното възпитание и образование на младите хора в нашите страни. Все по-популярно става професионалното обучение и образование със съответната тенденция и развитие, на което ставаме свидетели. И е, същевременно в рамките на този сектор виждаме и доста ниски показатели. И задаваме въпроса какво се случва там. Дали професионалното обучение всъщност поема предизвикателството от обучаването на конкретна социално-економическа група – и, и какво липсва в него, за да бъде то висококачествено. Е, наистина, обзора ни помага да направим този анализ или поне да поставим този въпрос на масата на дискусията. И, госпожо председател, наистина би било много полезно в друг случай да се разгледа много подробно а, този обзор, да се разглеждат данните. Има много интересен начин представени таблици, които са много а, информативни, що се отнася до показателите. Анализа, който се извършва за държавите членки, също е много интересен и констатациите в това число. Убеден съм, че внимание ще се обърне на гражданското образование, на образователния сектор като цяло. Например, Испания, Португалия има много интересни примери, от които може да се извлекат полуки за бъдещото развитие. Може би бихте обърнали внимание на това. Благодаря за предоставената ми възможност. Аз също много благодаря и на двама ви за представянето на този обзор и на доклада. И наистина той показва нещо, което от дълго време знаем, а именно, че доброто образование от ранна начална детска възраст до професионалното обучение е изключително важно, но и ролята на университетите е изключително важна, за да може всеки да бъде подготвен за участие и важна роля в обществото и всичко това е обвързано помежду си. Вярвам, че този доклад ще ни даде изключително много полезна информация за нашата работа, за подготовката на нашите доклади, за бъдещето на образованието в Европейския съюз. Колегата Тибачка работи много активно в тази насока, а също така си мисля и за въпроса свързан с разликата между половете, участието на момичетата в училището, ролята на жените в професионалното обучение, в научно-изследователската работа. Всичко това е много важно не само с оглед на жените, но и как се отразява на цялото общество и на мъжете. И мисля, че може може много да се направи в тази насока. Благодаря, че сте поставили акцент върху професионалното обучение, защото а, още веднъж ще повторя нещо, което многократно съм заявявала. Смятам, че в нашето общество трябва да направим една допълнителна стъпка, не само да се борим за това да има приобщаващо образование, но също така и образование, което да дава възможност на хората, на младите хора да получат професия. Независимо дали става въпрос за дуалната образователна система или пък просто за практика, защото това е изключително важно за обществото като цяло. Важно е не само да има това лице диплома, но също така да допринася и за добавената стойност в цялостното общество за неговото развитие защото наистина целта не бива да бъде да се борим само за а, това да има повече дипломи. Нуждаем се не само от архитекти, но и хора, които наистина на практика могат да прилагат а, знанията си в строителния сектор и така нататък. Така че наистина се радвам, че във вашия доклад посочвате такива резултати. Необходими са допълнителни инвестиции в държавите членки. Добре е, че по време на кризата не е отслабнал този интерес, но със сигурност трябва още още повече да се инвестира в образованието, защото това е ключът за всичко. За съжаление, тук уредяха редиците. Много от колегите трябваше да отидат на други заседания, в други комисии, където се провеждат гласувания, но все пак има няколко колеги тук в залата. Първо давам думата на господин Здроевски. Заповядайте. 20 минути. Две минути. за виники. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви благодаря за обзорът. Рядко виждаме толкова изчерпателен материал, представен в тази комисия. Ако бях получил материала по-рано, щях да имам въпроси повече, но сега имам само два въпроса към господин Пакулски. Първо нещо, което виждаме много често, че няма достатъчно възможности за образование на младите, което да им даде възможност да различават истината от неистината, реалният от виртуалният свят. Това въжи и за някои възрастни, но се питам, дали сте проучвали този аспект на образователната система, дали някой обръща внимание на този проблем и дали се прави нещо, за да можем да подготвим младите да различават фактите от неистината, пропагандата от заблудата, виртуалният свят от реалният свят. Това първо. Второ, което искам да попитам, това е връзка с изслушването, което организираме в четвъртък. Това е изключването на отделни лица от сферата на културата. Има хора, които са по-трудно включват в, тази сфера и питам се до каква степен определени граждани са, биват изключвани от сферата на културата поради недостатъчно образование. Благодаря. Няма други желаящи на този етап. Е, заповядайте. Благодаря и за двата въпроса. Първото е, има отношение не само към Европа, към цялата международна общност. Има няколко инструмента, е, които съществуват или които са в процес на обсъждане – и е, комисията се финансира едно неодавнашно изследване, за да се установи нивото на граждански умения у младите хора. Също така да се провери способността на респондентите да се ориентират в сложната атмосфера на интернет и електронните съобщения. Дали могат да отличат реалните свидетелства от това, което е само привидно. Резултатите от тези изследвания сега са на лице и ние ще ги използваме при следващият наш обзор. Като част от нашите разговори по бъдещето на а, Пиза, през 2021 до 2024 година разглеждаме въпроса за така наречените глобални компетенции, компетентности. И там специално обръщаме внимание на способността на младите да функционират в среда, където това, което по-рано се считаше за факт или за сериозни доказателства, вече не е така. Знаем, има електронни способи за размътване, за създаване на неяснота в съществуващите факти. Няма обаче ясна картина в това отношение, какво е положението в различните страни членки. Независимо от това, темата е нещо, което имаме предвид и е включено в нашия дневен ред. Колкото до изключването на хора от сферата на културата, темата е много актуална. Проблема на няколко пъти се повдига във връзка с интегрирането на мигрантите. В неодавнешно съобщение на комисията – се говори именно за този проблем използването на образованието и културата във връзка с европейската идентичност. Това е въпрос, на който службите на комисията обръщат специално внимание. На, на този етап обаче не мога да ви предоставя факти и доказателства а, за това какво точно е положението в, в това отношение. Във връзка с вторият въпрос, отговорът ми е същия. Имаме примери за добри практики, обаче нямам а, доказателства и точни данни. Колкото до първият въпрос, ако погледнем положението в Белгия, в Фландрия, където има нови образователни методи за подготовка на младите да работят в интернет. Същото се отнася до Испания и Португалия. Е, мисля, че а, е, а, е, просто са набелязани са сега в обзора тези пунктове, но а, това дава възможност за по-нататъчна работа в тази насока. Благодаря. Мисля, че би било добра идея въпроса за дигиталните умения, за тези дигитални компетенции, как се подхожда в различните държавите членки, медийните компетенции, цифровите умения, как се залага в учебните планове и как се предвижда допълнително това да се внедри в професионалното развитие дали това ще бъде тема за бъдещето и какво можем ние да допринесем за вашата работа, защото тук според нас една интересна тема е да стъпим повече на статистическите данни в нашата работа, да се направи тази връзка по отношение на професионалното развитие. И тук предстои да приемем един доклад и да обсъдим за структурните и финансовите бариери пред достъпа до култура. Тоест, до културното образование, е, как, до каква степен в държавите членки е като цяло, в е, училището, в професионалното обучение това играе роля и как, до каква степен по-малко или повече интензивно това се застъпва, така че да има връзка и с въпроса за европейската идентичност, но също така и тези меки умения които са необходими за професионалното и личното развитие. Мисля, че това са два въпроса, две теми, които според мен могат да бъдат обхванати в бъдеще в обзора и да се проследи тяхната връзка. И така, не виждам допълнителни въпроси по тази тема. Благодаря ви много за това, че бяхте с нас днес. Благодаря за представената информация. Много благодаря и за свършената работа, за положените усилия в рамките на този обзор. Както вече казах, Сигурна съм, че това дава допълнителна информация и за нашата работа, защото тук се засяга не само една държава, но много държави се обхващат, за да се очертаят добрите практики, които съществуват, които могат да се използват и които могат да бъдат използвани като модел. И ние като държави членки можем да използваме в нашата работа, когато изготвяме доклада за бъдещето на образованието в Европейския съюз, но също така и въпроса за структурните бариери пред достъпа до култура. Смятам, че всичко това върви паралелно, така че много ви благодаря за свършената работа, желая ви успех и благодаря наистина за тази информация и за представените резултати. Благодаря. Thank you. And sorry for the. So, liebe колеги. И така, уважаеми колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно разглеждането на проекто становище във връзка с освобождаване от отговорността във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 година, общ бюджет на Европейския съюз, Европейската комисия и Центъра за преводи към органите на Европейския съюз. Колегата Здруевски е докладчик по това становище. Срокът за изменения е 7 декември, 16 часа. Гласуването ще се проведе в Комисията по култура на 23 януари. Моля да ме извините 8 декември 16 е, часа е срока за изменения. Гласуването в Комисията по култура е 23 януари, а гласуването във водещата комисия КОНТ е през март 2018 година. Сега с удоволствие давам думата на колегата Здроевски, за да ни представи становището. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за малката корекция. 8 декември е край на тази седмица. Необходимо е да се посочи, че нашите предложения ще имат значително въздействие върху бъдещият бюджет и затова продължаваме да работим върху предложения за изменения в становището, които трябва да бъдат включени в бъдещите проекти необходимо е да се отразят нуждите на нашата комисия. Можем да бъдем доволни до някъде, защото средствата, отделени за популярни програми, като Европа за гражданите, Творческа Европа и прочие, не са достатъчни. Тези програми са подценени. 11% или 16% съответно – в никакъв случай не са числа, с които може да бъде, с които, от които може да бъдем доволни. Те не са достатъчни за финансиране на тези програми. За нас е много важно а, да се а, намали разликата между поети като задължения, разходи и плащания. А, тази разлика е намаляла, но не е изчезнала напълно, тя е а, намалена. А, във всеки момент който имаме възможност, трябва да повдигнем въпроса за Еразъм Плюс, защото това е приоритетна програма и не сме доволни от положението там. Прогнозата е, че до 2020 година ще имаме 4 милиона участници, една амбициозна цел, която трябва да се опитаме да постигнем. Благодаря ви за вашата помощ до сега. Само един от докладчиците в сянка, госпожин Моргано е тук. Заповядайте. Благодаря. Благодаря, госпожа председател. Искам най-напред да благодаря за проекта становището. То обхваща редица аспекти, които можем да подкрепим. И е подобно на това, което имаме в бюджета за 2016 година. Необходимо е да имаме предвид нуждите на нашата комисия в бъдеще. Шест пункта искам да отбележа. Първо, доклада на Сметната палата идентифицира сериозни грешки в а, някои а, функции. Културата не е а, спомената изрично. Ком... Uh, това е много важна част от а, е, нашия мандат като избрани а, е, членове на Европейският парламент. Наблюдаването, наблюдението на това как се изпълняват европейските политики в отделните страни членки. И възоснова на доклада на Сметната палата можем да установим дали а, е, това, което плаща европейския дънокоплатец, е отишло по предназначение за изпълнение на очертаните програми. В такъв смисъл трябва да се каже, че значителният процент на грешките е значителен в сравнение с предишни години. Особено това е така там, където разходите се споделят между Европейския съюз и, европейски, и, и страните членки. Може би е необходимо да се централизира някои от разходите, използването на средствата, особено в младежките програми. А също така да се уточнат бенефициентите в съответните програмни подкомисии. Искам да ви напомня, че парламентът прие решението си възоснова на редица доклади. Второ, както докладчика с право посочи, не успех на програма като Творческа Европа и гражданството Европа показва, че е необходимо да се увеличат средствата в многодишната финансова рамка, отделени за, тази, за тези програми. Годишният доклад за култура, образование и аудиовизуалният сектор бе оповестен през 2016 година. Европа, програмата Европа за гражданите е едва в третата година на своето прилагане. Призовавам комисията да помисли дали е необходимо, так, както често се случва, да видим какво трябва да се предвиди за тази програма в бъдещите финансови рамки или дали не трябва да запазим онова, което е доказало способността си да работи успешно. имаше значителни забавяния в плащанията през 2016 година. Разбира се, това не е фатално, но само при едно условие, а именно – че всяка година ще има достатъчно средства за плащане. Знаем, че много страни членки се опитват да намалят средствата. И, и това не отговаря на препоръките на господин Троецки. Благодаря. Иска ли комисията да каже нещо по този въпрос? Изглежда, че няма представители на комисията. В такъв случай ще дам думата на Здравски дали иска да добави нещо. Благодаря. Се сгледам рано, е, значи сте напълно съгласни по е, тези въпроси. Комисията е, ние трябва да вземе предвид тези бюджетни съображения. Това до сега не е правено, но трябва да се направи. Защото става дума за незначителни суми. Културата и образованието не са обхванати в политиките на общността. Това значи, че още по-необходимо е ние да внимателно да анализираме бюджета. Не става дума само за обема на средствата, също така и за качеството. Творческа Европа и Европа за гражданите са качествени програми, които трябва да продължат да бъдат изпълнявани. Не искам още един път да повторя това, с което съм съгласен с господин Молгано но ще спомена и неща, няколко въпроса, които не бяха споменати до сега. Трябва да се опитаме да разширим обхвата на пилотните проекти. Да продължим напред а, с, с програмите, които работят добре. А, но също така да изпълняваме проекти, а, които са актуални да прилагаме нови инициативи, за да не се да попаднем в един коловоз. Благодаря за вас. Надявам се, че разликата между поети задължения и плащания в скоро време ще намалее. Благодаря. Да, когато става дума за поетите задължения и плащанията, това е проблем, който много пъти сме обсъждали. Той създава много а, е, трудности и необходимо е тази разлика между едното и другото да бъде а, е, намалена. Благодаря господин Здроевски. Е, господин Огано, също благодаря. Сигурна съм, че както и до сега ще продължите да работите заедно и ще може да имаме освобождаването отговорност през януари. Стигаме до точка номер 7 в нашия дневен ред. Виждам тук, че пак докладчик е господин Здроевски. Говорихме вече по този въпрос. Става дума за структурни и финансови пречки пред достъпа до култура. И господин Здроевски е докладчик. Докладчика ще бъде, докладът ще бъде представен на 20-21 февруари. 28 февруари е срок за внасяне на изменения. И в заседанието след това ще обсъдим и гласуваме доклада. Днес ще разменим само мнения. И ще започна първо с господин Здроевски, който е докладчик. Благодаря. Започвам с благодарност към вас. Имаше решение съвместно да се раздели въпроса, свързан с Центъра за преводи. И благодарение на това и да се отдели той. Сега можем да видим наистина а, една възможност за конкретен анализ на този център и разходите за праводи. Необходимо да се укрепи институцията. Действително призовахме вниманието също така и към факта, че намалението на бюджета, който на който ставаме свидетели за Центъра за преводи, не е обосновано предложение. Е, те на практика имат повече клиенти, нови изисквания възникнаха. И нещо притеснително. По-малко е, е персонала, имайки предвид, че служителите се намаляват с 5%, когато има по-голям обем работа, това наистина ще бъде е, проблем. Е, и тези нива трябва вече да не се намаляват непрекъснато. Напротив, институцията трябва да има подкрепа в това отношение увеличаване на бюджета. Така че действително много се радвам, че този доклад е изведен от е, е, доклада за общия бюджет и по този начин разполагаме с чудесна информация. Благодаря председателката. Благодаря. Всъщност, аз казах седма точка от дневния ред, когато обявих структурни финансови пречки пред достъпа до култура и си мислих, че вие разгледахте въпроса за Центъра за преводи и по-рано, така че благодаря ви. Е, е, наистина поздравявам ви за вашата работа. Господин Моргано, заповядайте. Благодаря. Това е една тема, която сме разисквали и е, през миналия период – и е важно да изкажа мнението си по този въпрос. Знаем, че Сметната палата е заявила, че управлението е добро. Центъра за преводи отговаря за преводите на всички официални е, езици е, на институциите тук. Защо казвам това? защото а, наистина центъра отговаря за превода на текстове за агенции и други клиенти, които трябва да платят за тази услуга. Но има и нещо друго. Не всички агенции трябва да използват центъра всъщност. И понякога те използват вътрешни а, служби за превод, което означава, че има припокриване между отделните системи. И трябва да има специално разрешение, разбира се, за подобен подход, а той има и своите последствия, що се отнася до качеството на работата. Това, важно е да се има този въпрос предвид. И тъй като не е изрично указан в текста, може би си струва да се доразработи. Наистина цената за услугата струва ми се е разумна. И действително а, използват се услугите предлагани от този център. С 5% трябваше да се намали броя на служителите в центъра, освен това и бюджета му бе ограничен. На мнение сме, че е необходимо да гарантираме качеството на писмените преводи на всички официални езици в Европейския съюз, така че съгласен съм с докладчика. Трябва внимателно да подходим относно бъдещи евентуални съкръщения на бюджета. Съгласен съм с господин Здроевски, че основният ни ангажимент трябва да бъде към качеството. И е необходимо да помислим повече за една възможност за провеждане на търгове, що се отнася до външни изпълнители на преводите е, и доколко винаги това е удовлетворително. Съгласна съм с казаното в текста относно изключително деликатния аспект във връзка с обучението, с уменията, които са необходими, за да се извършва тази специфична работа за писмен превод в ЕСА. Благодаря, председателката. Благодаря. Господин Здроевски, желаете ли да реагирате или да продължим към следващата точка? Благодаря ви, съвсем накратко. Тук имаме предвид писмените преводи. Преди всичко. Но освен това, необходимо е да насочим вниманието си и към високите разходи, необходими за поддържането на подобна институция. Така че поздравяваме институциите в това отношение. Но това пък струва нещо. Това е цена, която се поема от клиентите. И бихме желали наистина да се спре това съкръщаване на служителите. Необходимо да се подобрят условията за работа, защото качеството от съществено значение това е свързано и с престижа на институцията. Благодаря председателката. Благодаря. Срокът за изменение 4 е часа след обяд, 8 декември. Преминаваме вече към седма точка. Доклад собствена инициатива Структурни финансови пречки пред достъпа до култура. Господин Строевски, вие продължавате да носите факела днес. Заповядайте. Благодаря. може би малко по-пространно ще се изкажа по този въпрос. Бих искал да ви запозная накратко относно нещо, което е изключително важно за нашата комисия. 2013 година комисията проведе 399 барометър изследвания във връзка с културния отрасъл. Преди около 5 години стана това. И важното бе, че проучването включваше е, допитване до широката общественост с въпроса защо са участвали или не в културния а, сектор. Също така а, е, интересен въпрос беше във връзка с бариерите за това какво е тяхното мнение за пречки пред достъпа до културата. Основен отговор на тези, които не участват в културния сектор е категоричен. Те просто не проявяват интерес. Това беше отговора им. нямаше стремеж за и конкретно идентифициране конкретните обстоятелства на пречките на хората по отношение на достъпа им към културата. Днес аз се опитвам да събудя интереса ви именно към тези пречки за достъп до културата. И много често това се дължи на някакво увреждане, защото хората с увреждане е, на практика не могат да посещават музеи, да пътуват спокойно из Европа. Т.е. това е една физическа пречка, ако мога така да кажа. На второ място е, парична пречка. Държавите членки в Европейския съюз имат различни системи данъчни системи, фискални системи, които понякога налагат много тежко бреме върху а, творческите институции и съответно хората, които ги посещават. На следващо място. Благосъстоянието, богатството на хората, които участват а, на културната сцена. Някои музеи премахнаха входа, например в Обединеното кралство, но други музеи, цените на билетите растат. Особено на туристическите центрове, например. Цената расте на билетите. И това не съответства на покупателната възможност на хората, особено на младите. На следващо място, изключително важно, липсата на образование – Хората не са подготвени с помощта на образователната система да разберат изкуството, да ценят, например, класическото изкуство или изобразителното, съвременното изкуство. Затова е нужно познание, образование в известна степен. И обикновенно това се учи на училищна възраст или дори и по-рано. И най-накрая е, може да се е, наистина начерта една карта на Европа, що се отнася до е, достъпа до културата и участието в културата. Точно кои са представителите на обществото, които проявяват интерес, кои зони на Европа има по-високо участие, в кои по-низко. И много е интересен отговор на въпроса защо, например, германците изключително много участват на музикалната сцена, музикалния свят и те получават изключително много образование, обучение в тази насока. То има с традиция, има финансиране. Дъчаните, шведите четат много пък. Знаем това. Не защото получават економическа подкрепа, за да четат. Всъщност, ДДС-то на книгите там наистина е много е, високо. А там, където се търсят по-малко книги, е по-низко. Така че тук няма последователна е, оценка, която може да се направи, защо точно така стоят нещата. С други думи, трябва да потърсим истинските причини. Липсата на образование, липсата на желание за участие, липсата на участие. И политически аспект. Мигрантите, например. Не бихме желали да има зони гета, не бихме искали маргинализация и изключване от европейската култура на обществото. Това а, води до липса на разбиране, разбиране помежду ни, а също така липса на оценяване на културното наследство в Европа. Така че колегите до сега ми изпратиха редица предложения, за което съм им много благодарен. Доклад и ми изпратиха имена на експерти експерти, предложения, кого можем да поканим на заседание на нашата комисия. Ще е, се запозная с всички тези е, предложения. Разбира се, не можем да поканим всички, е, които вие предлагате, но можем поне да се свържем с тях. Изключително важен е друг въпрос. Самия доклад, не само препоръките, които ние правим, не само диагностиката, която сме подготвили, но всички материали, които успяхме да създадем, да напишем, да съберем – през последното десетилетие, например. Всичко това ще бъде свързано с новия материал и за първи път ще можем по обективен начин да покажем как и какво пречи на хората да участват в културата. Благодаря. Е. Много ви благодаря. Днес имаме възможност за първи обмен на мнения. Доколкото виждам, докладчиците в сянка не са в залата. Силвия, искаш ли да вземеш ти думата? Да. Благодаря много. Аз съм тук от името на колегата Родригес и ще ви прочета нейното становище. Начинът по който приемаме културата се различава, но днес хората повече проявяват уважение към културата в сравнение с това, което осъзнават по отношение на потенциала и силата и по отношение най-вече на социалните въпроси. Културата има възможността да сближава хората, да намалява неравенството трябва наистина с оглед на културата да обсъждаме по отношение преодоляване на бариерите и границите с участието в различни инициативи. Но трябва наистина да отбележим колко важно е да се постигне баланс между качеството на това, което може да предложи културата и какво, дали можем да си я позволим. По отношение на финансовите бариери, една от основните ми тревоги е свързана с това да се постави културата като, като приоритет. Европейския съюз трябва да инвестира повече в подкрепа на програми като Творческа Европа, също така отчитане на потенциала на културата и креативните индустрии, за да се отговори на необходимостта за развитие в економическия и социалния сектор. В този проект от доклад бих искала да видя да се включат стратегии за преодоляване на структурни и финансови бариери, които са свързани с синергията между културата, образованието, цифровизацията и медиите. Не само защото образованието може да помогне за намаляването и преодоляването на езиковите, физическите и географски бариери, но и защото медиите могат да изиграят важна роля в разпространението на културни проекти и дейности. В доклада от юли 2017 година Достъп до културата в Европейския съюз гражданите посочиха, че липсата на информация е една от основните причини защо не участват по-често в културни прояви. Хората трябва да бъдат информирани най-вече по отношение на европейски програми, които могат да подкрепят културни проекти. Важно е да се упомене и ситуацията в най-отдалечените и планински региони. Достъпът до култура на тези граждани е още по-труден разстоянието, изолацията и липсата на инфраструктура не само възпрепятства достъпа до различни културни направления, но означава, че гражданите не знаят и какво може да им предложи Европейския съюз. Култура трябва да бъде лост, не само за насърчаване на приобщаването, но и да подпомага малките и средни предприятия, регионални и местни економики и идентичността в малките региони. И накрая не бива да забравяме, че трябва да се се спрем и върху по-слабите сектори в културата, за да се повиши тяхната видимост и за да има взаимодействие с цифровата програма и тя да бъде достъпна за всички. Бъдещето на Европа зависи от иновациите в сектора на култура. Благодаря. Благодаря. А, дали от комисията има някой, който иска да вземе отношение? Да, благодаря ви, госпожо председател. Много благодаря за този първи дебат и размяна на мнения, нещо, което е изключително важно за нас. Не става въпрос само за достъпа до култура, но и участието в култура. Бих искал да спомена, че в допълнение към Евробарометър, Евростат събира данни и чрез а, проучване за социалните условия Последните данни бяха публикувани съвсем наскоро, през месец септември за 2015 година. Освен това се представя една интересна смесена картина. Може би изненадващо, но финансовите бариери не са толкова важни на общо европейско ниво. В някои страни те са важни, като Гърция и Испания, например, но не като цяло близостта, както и госпожа Коста спомена, е бариера. В някои страни наистина ням, хората нямат възможност да ходят на кино или на театър, защото нямат такова заведение наблизо. 25% от европейците отговарят на проучването, като посочват, че не, не участват в културата поради липса на интерес. И именно тук образованието и информираността има важна роля. Ето защо работим с инструментите, с които разполагаме. Вие споменахте координацията с държавите членки и чрез Творческа Европа. Това развитие е важен аспект от Творческа Европа и тази година проведохме проучване. Една от целите на тези усилия е свързано с нецелевите групи, хората, които обикновено не се обхващат. И културните институции винаги имат проблем, за да стигнат до тази част от аудиторията. Така че участваме с интерес във вашата дискусия и сме съгласни, че трябва да има повече инвестиции към културата и насърчаване на достъпа до култура. Благодаря. Председателката, благодаря. Господин Моргано има думата. Заповядайте. Благодаря съвсем накратко, защото мисля, че трябва да разгледаме отново и текста, но мисля, че това, което беше казано по тази точка от дневния ред, ще ни даде възможност като комисия да направим равносметка за това какво е положението и как се развиват нещата от 2014 година насам. Тогава беше публикуван първия доклад за европейското културно наследство. Наистина много комплексен текст. Освен това, 2018 година е Европейската година на култура, на наследство, европейското наследство, нещо, което беше представено преди няколко дни в Милано. Има доста аспекти, няма да навлизам в подробности, но трябва да се фокусираме върху приобщаването и ролята на културата. Смятам, че това е аспект, който трябва да подкрепим и то силно. И смятам, че трябва да насърчаваме това развитие. Нямам много време, но ще се върна на казаното от докладчика – Що се отнася до данните и тези 25%, може би може да се организира пилотен проект през 2018 година наистина ни предстоят много важни събития и това ще има важна роля. Господин Здроевски, заключителни думи, заповядайте. Да, благодаря съвсем накратко този път. Много благодаря за коментарите. Силвия Коста наистина постави един много важен въпрос, който съм пропуснала, и именно липсата на информация. Понякога има общности, които просто не знаят, че културата съществува и че може да им предложи нещо – със сигурност ще отчета и предложението на председателката за физическата инфраструктура. Можем да разгледаме картата на физическата инфраструктура с плановете за инвестиции, за да видим къде има наистина много инфраструктура, къде има недостиг. Така че благодаря за, за сътрудничеството. Председателката, благодаря. Наистина Желая ви успех с представянето на докладите и през януари ще се върнем отново на темата. А сега бих искала да ви предложа, защото така или иначе в залата сме изключително малко представители по отношение на групата за мониторинг на Брексит Предлагам ви тази точка да я отложим за следващото ни заседание, защото в момента няма никакъв смисъл да провеждаме каквато и да било дискусия по тази тема. Ако сте съгласни с това, Бих искала да преминем към последната точка от дневния ред, но тя ще се проведе формално. Ще помоля само членовете на комисията да останат. Тези, които не са официални лица от парламента, ще помоля да напуснат залата, защото а, тази част ще се проведе при закрити врати а след това ще имаме и достатъчно време да пинем кафе преди заседанието на координаторите. Онези Унези от вас, които не са членове на Европейския парламент, асистенти и членове, моля да напуснете залата. Web streaming is out. Дали се преустановява?